2014 година. Тук няма процедура за спонтанни изказвания, нито процедура за синя карта. Освен това ни остават едва 40 минути за този дебат. Така че, така че, моля ви да имате предвид че ще изслушаме само представителя на комисията Шефчович и след това представителите на политическите сили. Няма да има много изказващи се, както виждате. Въпреки това моля всички да спазват, колкото и малко да са те, да изпазват времевото ограничение, за да не закъснеем за наградата Сахаров. Благодаря. Uh, Благодаря, господин председател. Уважаеми членове на парламента, за мен е голяма чест да представя пред вас работната програма на комисията за 2014 година. Това е програма резултат на интензивен диалог между нашите две е, е, институции, резултат от среща на председатели на е, председателите на комисиите с представителя на, на комисията и така нататък. Политическия е, диалог доведе до важни консенсусни решения по основните приоритети, което означава, че преди изборите гражданите ще видят, че има общ дух в Европейския съюз, че има воля за завършване на банковия съюз и работа по програмата за заетост и растеж. Комисията има за цел да запази темпото на реформа реформите, които започна през последните години. Малък е броя на новите инициативи, защото комисията поставя акцента върху завършване работата по досегашните инициативи и имаме подкрепата на парламента в тези начинания. Ние апелираме към парламента да ни сътрудничи, за да завършим тези инициативи без закъснение. Важен приоритет е многогодишната финансова рамка, която е, е прията. Парламента е и сега много важна роля в приемането на тази е, рамка. Е, аз приветствам положителния резултат и вашето положително гласуване е, вчера. Трябва да направим така, че програмите в рамките на годишната финансова рамка да тръгнат на време, за да помогнат на бизнеса в условия на криза. Уважаеми членове на парламента, работихме е, много при тежки обстоятелства, за да възстановим доверието на пазара. Виждаме днес вече положителни знаци, но не бива да е, е, изпадаме в самодоволство. Трябва да продължим инициативите заедно. За Започнахме е, поредния европейски семестър е, в миналата седмица. Европейски семестър, който ще има силно социално е, измерение. Комисията публикува миналия петък оценка на националните бюджети и това с цел за задълбочаване на економически паричен съюз и повишаване на прозрачността. Всичко това трябва да бъде съпроводено с резултати относно един механизъм за оздравяване, оздравяване на банките и така нататък до края на сегашния мандат на парламента. Освен това, трябва да се съсредоточим е, върху това как Европейския съюз да помогне на унези, които все още не могат да се възстановят от кризата. Трябва да запазим натиска върху страните членки, за да продължат те да работят върху младежката гаранция и да продължат да оказват ефективна помощ на, младеж, на младежите в затруднени. Много държави вече използват тази младежка гаранция, а с останалите ще продължим да работим така, че 6 милиарда евро за младежката инициатива на Европейския съюз да бъдат използвани по предназначение. Програмата за работа с службите по заедостта също е в ход и тя се отнася към един друг наш приоритет. Комисията ще продължи да работи върху зелената книга през 2014 година. Възстановяването на економиката все още не е устойчиво и е крехко ще продължим да включвам в нашата програма действия за укрепване на единния пазар. Парламента отдели много внимание върху законодателните актове в двупакета. пакета Плащанията за, при трансфер на предприятията а, няма да допренесат само до един цифров пазар, но ще допренесат и пряко за подобряване положението на а, гражданите. гражданите. Трябва да продължим а, нашите усилия за създаването на един енергиен а, европейски а, пазар а, и да насърчим дългосрочните инвестиции а, в а, възобновяваме енергийни е, източници и да направим връзка между енергийната ни политика и политиката за климата след 2020 година. Е, уважаеми членове на парламента, ние сме общност основана на ценности и не трябва да забравяме това в време на криза, защото върху тези ценности се основава нашето е, благоденствие. Трябва да продължим да разширяваме свободата за е, нашите е, граждани. За целта трябва да се обърнем към новите предизвикателства, трябва да финализираме през предстоящите седмици рамката за опазване на данните, да продължим също така работата по навсякъде върховенството на закона. Също така трябва да довършим работата по устава за европейските партии преди следващите избори. Комисията ще продължи да се бори за европейските ценности по целия свят, защото ние смятаме, че Европейския съюз е положителна движеща сила по целия свят. Е, ще продължим да оказваме хуманитарна помощ на най-нуждаещите се, ще продължим да следваме нашата политика за съседство, с което да насърчаваме мирното развитие на съседните ни страни. Уважаеми членове на парламента, сега е момента да насочим нашата а, енергия към завършване на работата по законодателните актове, по които се работим и да започнем на време програмите в рамките на а, МЕФЕРЕ. За целта комисията ще работи много тясно с парламента. Нека да запазим е, духа, в който работихме през последните месеци. Е, нека да е, направим всичко, на което сме способни, за да уверим нашите граждани, че Европа е силна, обединена и отворена към света. Благодаря ви за вниманието. Сеньор вице-президент. Много благодаря, господин заместник председател на комисията. Така, започваме с Изказвания от страна на политическите групи за две минути от името на НП господин Шайер. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! A 2014-re szóló... Много благодаря. Работната програма на комисията за 2014 година зачита и следва всички да гарантираме това зачитане на приоритетите, които току-що изброихте. Сред най-важните елементи на тази програма искам да подчертая реиндустриализацията, създаването на работни места и по-специално разкриването на работни места за младежите, както и подкрепата за малките и средни предприятия. Друго важно нещо, което бих искал да подчертая е по-голямата степен на използване на потенциала на еврозоната. Все още сме поставени пред изпитания и трябва да видим до каква степен работата на Европейският съюз придава добавена стойност на нашата конкурентоспособност в световен мащаб. До година е година на европейски избори. Не искаме това да изправи нашите граждани пред необходимостта от избор Европа или национални интереси. Искаме нашите граждани да имат ясното съзнание, че Европа е един, една добавена стойност, обогатяваща националното измерение. Затова трябва да оставим съответното поле за действие и на самите национални държави членки. Точно сега, в времената на криза, не трябва да повтаряме просто старите рецепти, които до сега не са дали резултат. По-скоро трябва да се стремим към взаимодействие между европейските и национални елементи за да може да тръгнем към промяна. Имам предвид тези области от европейско законодателство, които не са дали желания за момента резултат. Смятам, че трябва да отделим достатъчно, особено внимание на работната програма на комисията за до година, защото 2014 година е годината, в която европейските институции трябва да покажат ясно, че създават нещо тук, допълнителна стойност в противен случай европейските граждани няма да ни го простят. Благодаря. Благодаря, господин Сайер. От името на групата за социалистите, на социал-демократите, Енрике Герреро за две минути. Президенте. Благодаря, господин председател. Аз продължавам, всъщност взимам повод от последните думи на заместник председателя на Европейската комисия. Да, наистина трябва да сме ефикасни, за да докажем на европейските граждани през следващите месеци, че можем да отговорим на техните тежнения, да задоволим техните потребности. Моята политическа група не иска да види комисията да боледува от синдрома на Куция да не използва възможностите които и предоставя днешният момент. И днешният момент представя възможности за преврат, за поврат в развитието на социалните ни политики, създаването на работни места и специално на тези, които в момента се намират на работа в друга държава членка и които в момента считат, че правата им са защитени. Друг обрат, който можем да предизвикаме е откриването на работни места за младежите. Да не забравяме, че е между 20 и 30% тази младежка безработица. В е, да, някои държави две има, например, 50% европей, младежка безработица. Само 6 държави имат специална програма за работа в е, тази посока. И другия, трети поврат, който трябва да предизвикаме е по посока на социалната кохерентност за сближаването, така наречената макроусловност и евентуални санкции. Държавите, е, от, за държавите, които най-много се нуждаят от подпомагане, съкръщаването на финансирането на европейските фондове е изключително зле посрещнато. Смятат, че не е най-успешната мярка в тези времена. Само с 25%, които предвиждаме за Европейския социален фонд, бихме могли да се справим с кризата. Да не забравяме, че тази криза е безпредседентна в историята на Европейския съюз. Благодаря ти, Енрике. Благодаря от името на Алде Андрю Дов. Е, е, Господин председател, групата на либералите приветства изпълната със съдържание програма на комисията е, и а, решеността на комисията да завърши някои инициативи преди края на а, мандата. По време на изработването на тази програма сътрудничеството между парламента и комисията беше добро. Това, което липсваше обаче, е, беше е, е, участието на съвета. Всъщност пречеше отказа на съвета да, да дадат своя принос в институционалното сътрудничеството. Точно обратното Парлам... Съвета работи на принципа на тройката и следователно по един непоследователен начин. Uh сега е особено важно да подобрим законодателната работа на Европейския съюз и то най-вече от страната на съвета. Надявам се, че новият парламент и новата комисия ще успеят да си осигурят участието на съвета в изработването на бъдещите програми за действие. Благодаря ви. Благодаря, Андрю. От името на зелените, Яник Жадо. За една минута. Благодаря, господин председател. Господин заместник председател на комисията, скъпи колеги, Договорът за свободна търговия с Средните щати ще бъде очевидно важен елемент от работната програма на комисията. Това е избор на един определен начин на живот, в крайна сметка. Не е просто търговско споразумение, защото е свързано с ГМО, с опазването на лични, сред, на лични данни и така нататък. Сега обаче, въпреки новите елементи, продължаваме да сме на тъмно относно това какво се случва. Казахте, че е, прозрачността е сред нашите ценности. Защо обаче съвета и комисията забраняват на представителите на европейските град, т.е. на парламента, да изпълнят своя мандат в тези преговори? Европейският съюз не е само защитник на интересите на деловите среди, а интересите на европейските граждани. Затова ви призовавам да обградите тези преговори с повече прозрачно, за да могат европейските граждани да знаят какъв вид начин на живот избираме с това споразумение. Благодаря. Благодаря. Господин Шимански има думата за минута и половина. Панове, е, заданием номер 1 каждой комисии Европейска... Госпожи и господа, е, е, за, първа задача на всяка Европейска комисия а, е да прегледа европейското законодателство, да го огледа от гледна точка на конкурентно способността. Днешният Европейски съюз носи отговорност за намаляване на економическата дейност на Европейския съюз. Необходимо е да се намали административната тежест върху малките и средни предприятия. Фактът, че е, работим върху единен пазар на услугите, единен цифров пазар, ще увеличи е, печалбата и дейността, но ни трябват нови е, разпоредби. Предложенията, които се правят, трябва задължително да бъдат огледани от гледна точка на конкурентоспособността. способността. А, необходими са ни разпоредби, които да насърчат дейността на инвеститорите, най-вече в споразумението в Съединените щати. Единственият инструмент, който имаме днес срещу кризата, е единния пазар и трябва да го прилагаме. Е- Благодаря, господин Шибански. От името на Европа на свободата и демокрацията има думата за минута и половина колегата Паксас. Поне Пирвининка, гербеми е, колегос. Паградини... Благодаря, колеги. Следващата година Европейският съюз ще бъде изправен пред много предизвикателства. И едно от тези предизвикателства е възобновяването на економическия ръст и продоляването на безработицата. Аз съм за този приоритет, който спомена комисията, а именно борба срещу евро... безработицата и тази сред младежите, както и възраждането на економиката и достъпа до кредитиране. Трябва обаче да сме малко по-специфични, по-конкретни. Какво имам предвид? Днес е, изглежда сред най-важните ни приоритети е регламентирането на размера на бананите, изливката на краставиците и така нататък. Смятам обаче, че е по-важно да регулираме минималната заплата на нашите европейски съграждани. И това да бъде във всички краища на нашия единен европейски пазар няма да имаме същински единен европейски пазар, докато има европейци, които живеят под прага на бедността. Разбира се, че създаването, разкриването на нови работни места и за младежите по-специално трябва да бъде приоритет. Приоритет, който ще постигнем, например, с по-малки данъци или пък с данъчно кредитиране на тези, които дават работа на младежи до 30 години. Благодаря. И така, следващият оратор от името на независимите за минута и половина господин Боргезио. Господин председател, след събитията в Лампедуза имаше голям протест, нямаше никакъв резултат. Няма нищо по въпроса с иммиграцията и в програмата на комисията от 2014 година. Имаме нужда от стратегия, която да влезе в сила и да предотврати подобни трагедии. По въпроса за банковия сектор, не знам какво очаква комисията при настоящото положение на банките и включително и в Германия, включително и в целия сектор. Знаем, че банките имат големи запаси от дериватни продукти на стойност от много милиарди. По отношение на държавните помощи има изключително големи загуби заради укриването на данъци в данъчни обежища. Смятам, че това трябва да бъде предмет на обсъждане е, и очакваме отговори от, от, от комисията. По отношение на транспорта, смятам, че това е много важно и има много отдалечени региони, като например Сардиния, в които няма магистрали, няма пътища, за да могат хората да получат така необходимата им хуманитарна помощ. И смятам, че Сардиния а, е третирана от италианската държава като колония а, и трябва да настоява за своята независимост. А, трябва да е ясно, че а, всяк, някакви региони, като Сардиния, трябва да бъдат независими и а, е, имат нужда действително от солидарност, но трябва да си даваме сметка и за състоянието, в което се намира Сардиния и трябва да се поемат а, е, отговорностите от политическо а, е, естество. Благодаря, изтече ви времето, колега. И така минаваме по-нататък. Давам думата за заместник председателя на Европейската комисия, за да даде отговор на изказванията на политическите групи. Заповядайте, господин Шевкович. Much, uh, благодаря, господин председател. Искам да благодаря на тези евродепутати, които изразиха удовлетворение от работната програма на комисията. Искам да ви кажа, че не е лесно да изберем кои са най-най-важните приоритети. 25-26 не могат да бъдат най-важните, следователно трябва да уточним кои са наистина сред първостепенните. Това ще гарантира изпълнение на добавена европейска стойност, а именно, както всички подчертахте, економически ръст и разкриване на нови работни места. Както сами си дадохте сметка, за първи път поставяме сред приоритетите си намаляването на административното бреме както и предложение за улекотяване на регламентите и директивите, които вече са изиграли ролята си. Това ще продължим да го следваме като стратегия за в бъдеще. Трябва, разбира се, да се научим и да разработваме по-добри програми. Това е целта ни днес тук, това е целта и на всички министерски съвети. Как да работим по-ефикасно, как да програмираме и да планираме по-добре работата на работните групи в съвета или сътрудничеството си с парламентарните комисии в Европейския парламент, за да може всички да работим и да напредваме в крак. След следващите парламентарни избори има предложение и изразено от много министри да седнем заедно трите страни и да разработим ново междуинституционно споразумение, което именно да ни позволи това по-добро планиране, по-добро програмиране, повече ефикасност за бъдеще. Мога да ви уверя, че за Европейската комисия продължава да е от първостепенна важност така наречения комунитарен подход и ще продължим да се придържаме към него за бъдеще. Господин Сайер подчерта необходимостта от реиндустриализирането. Разбира се, че комисията работи по тези въпроси и непрекъснато излиза с съобщения за да покаже анализът на своите изследвания специално за покачването на цената на енергийните ресурси, тъй като те са от първостепена важност за конкурентоспособността на европейската економика следенето на тези фактори е гаранция за съответно действие. По въпроса сега, който повдигна господин Герреро за младежката безработица и за економически ръст, нека да кажа, че създаването на разкриването на нови работни места обикновено се случва 6 месеца или година след като се усетят първите елементи на економическо възраждане. Имаме, разбира се, схемата за подпомагане на а, младежите, така наречената младежка гаранция. Това е инициатива, която със сигурност ще доведе до своите плодове. Мога да се обърна сега към господин Пакса със същото послание да му кажа за данъчните облегчения, за данъчното кредитиране на тези, които не имат младежи. Това е сред нашите инициативи и сме готови да работим с държавите членки, които решат да подемат такава схема. Оказва се, че не винаги данъчните схеми са в услуга на бизнеса и на усилията му да се променя и адаптира. Благодаря за това, че подчертахте важността от разпределянето на административното бреме, необходимостта от законотворческата дейност както всъщност подчертах вчера на срещата си с министрите, и освен това на, съм го казвал неколкократно тук в Европейския парламент, това е общо усилие. Административното бреме трябва да се намали с общи усилия и ще излезе като предложение от нас, от законодателите. Това е първата стъпка, обаче след това държавите членки трябва да го транспонират също толкова разумно и интелигентно, за да избегнем това свръхрегулиране. Това ще ни изисква много усилия, но няма да се поколебаем да ги предприемем. ще следим и дейността на държавите членки в именно тази област, до каква степен те е, способстват за намаляване на администрацията, защото това в крайна сметка се изразява в повишена конкурентоспособност за тях. Господин Бургезе повдигна въпроса за трагедията в Лампедуза. Искам да му кажа само, че работната група по Средиземноморието работи усилено при това и вече са излезли в началото на октомври, излязоха всъщност с предложение предложения, които са обсъждани тук в парламента и в съвета в, различни, в различен състав на е, министерски съвети. По въпроса сега за споразумението за свободна търговия с е, Съединените щати. Знаем, че това ще доведе допълнителни 190 милиона за европейският вътрешен брутен продукт. Ясно е колко е тежко, то колко, т.е. колко е значимо това перо за нашия бюджет, колко е амбициозен този проект и това е целта ни всъщност да го превърнем сред нашите приоритети, за да даде той своите плодове за европейския бизнес и за европейските граждани, разбира се. Благодаря. Благодаря ви, господин Шефкович. Не бих искал да приключим дебата без да подчертая колко е било винаги приятно и леко да се работи с вас. Посочихте, че до година има европейски избори и аз искам да кажа, че е, винаги след такива европейски избори има смяна в конфигурациите. Някои министри, ако мога така да ги нарека, от комисията идват в парламента и обратно. Така че е, това със сигурност ще се случи и до година и тази обмяна ще позволи на участващите в нея да се потопят в е, начина на работа на другата институция. Това е всъщност характеристиката за така наречения комунитарен, общностен модел на работа на институциите. Благодаря. А, няма Ка... Няма тук синя карта. Господин Жадо, искате по процедури въпроси да вземете отношение? Да, господин Безател, да, наистина е така, защото господин Шефкович обсъжда сътрудничеството между парламента и комисията. Аз зададох обаче конкретен въпрос за прозрачността, а той нищо не отговори. Сега му се открива такава възможност да даде отговор за прозрачността. Господин Жадо, господин Шевкович отговори така, както сметна за необходимо. Ние, разбира се, е, както и всеки човек, има право да харесваме или да не харесваме начина на отговор на комисар Шефкович, но той ни даде отговор. И сега ще прекъснем за малко заседанието. Ще го подновим официално в 12.30 това наше заседание за гласуването. Сега обаче в 12 часа ви припомням, че ще се проведе тържественото заседание за връчване на наградата с Сахаров. Колега, и вие ли искате да вземете отношение по процедурен въпрос? Gospodine potpredsjedniče, молила bih вас да ми допустите да u кад Хрватска Hrvatska Господин заместник председател, аз бих искал да ми позволя, да, да ми позволите в седмицата, когато а, си спомняме за трагедията в Луковар, да поздравя нашите посетители на Балкана. Уважаема колега, всички, може би някой всъщност, знаете, че аз съм посетил Вуковар неколкократно, включително и в момента, в който отбелязахме официално повторното откриване на знаковата сграда, известна като Народен дом там. Така че за мен е чест да председателствам дебата днес тук и дебат, на който се оказва, че имаме толкова специални е, гости, като ветераните от Вуковар. И така, приключваме, прекъсваме по-скоро заседанието до 12 часа. Благодаря.